Списъкът ще бъде включен в протокола от днешното заседание. Ако няма изказвания, тогава можем да го сметнем за прият. В сряда подписах 9 правни акта, съгласно член 74 от правилника за дейността, съвместно с председателя на съвета в процедурата по съвместно вземане на решения. Списъкът със заглавията на тези актове ще бъде включен в протокола от днешното